Първа точка от дневния ред, това са изявленията на съвета и комисията за подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20-21 март. Първо давам думата на господин Куркулас за съвет. The Spring European Council meeting is traditionally dedicated to economic Срещата на върха се посвещава по традиция на социалната политика и заедостта, но първо ще се спра на точките от дневния ред, различни от тази тема. Събитията от последните дни дадох отражение върху нашия дневен ред. Всички се вълнуваме от положението в Украина. Миналата седмица имаше извънредна среща на държавните и правителствените глави. Няма да се спирам подробно на този въпрос, защото на него ще бъде посветен следващия дебат. Много е вероятно срещата на върха следващата седмица да се занимае с положението в Украина. Срещата през март ще се ще разгледа въпросите за отношенията между Европейския съюз и Африка. На 3 април ще се съберат високопоставени представители на тези държави. Както казах обаче, съвета през март ще се посвети най-вече на политиката по заедостта и социалната политика. Сега се е решени дебата да се посвети на три точки на нашата стратегия за растеж, за конкурентна способност и за заетост. И след това на въпросите, е, свързани с енергетиката. Това не са случайно избрани точки от дневния ред. Те са тясно свързани с стратегията е, Европа 2020, защото климата, енергетиката и конкурентоспособността на економиката са тясно свързани. Не може да има конкурентна способност без адекватна е, политика за климата и за конкурентоспособността конкурентоспособността. Срещата на върха през декември продължи работата по приоритетите за 2014 година. Инновациите са една част от тези приоритети. Съвета следващата седмица ще разгледа препоръките към отделните държави. Бих искал да благодаря на парламента за важната работа, която свърши по различни теми, включени в европейския семестър. Намираме се пред нов економически цикъл, продължаваме да усещаме последиците от кризата, растежен, устойчив и неравномерно разпределен, но очевидно най-лошото вече е минало. За това срещата на върха ще се занимава с изпълнението на стратегията Европа 2020. Комисията ще бъде презована да преработи стратегията за срещата на върха през 2015 през паролета. Уважаеми е, е, колеги, Европа има нужда от стабилна е, основа за конкурентоспособност на е, економиката. За устойчивото развитие е много важно е, економиката ни да бъде конкурентно способна. Е, Такава ще бъде целта на срещата на върха да създаде стабилна основа за конкурентоспособна економика и за заздравяване на вътрешния пазар. Това обаче няма да бъде достатъчно. Ръководителите трябва да включа темата за конкурентоспособността в всички теми, по които работят. Едновременно с а, това ще се справим на въпроса за квалификацията. А, трябва да осигурим достъп на Европа до квалифицирана работна а, ръка. Има недостиг на квалифицирани специалисти в областта на научно-изследователската дейност, информатиката и математиката. Друга тема, на която ще се спре срещата на върха, а, е а, темата за областите, в които има потенциал потенциал за растеж. Такава една област е патентоването на новите технологии. Друга наша задача е да насърчаваме иновациите и новите е, технологии на международните пазари. Трябва да направим така, че европейските предприятия да бъдат включени в световната верига за създаване на добавена стойност. За целта са ни необходими стандарти за търговия и конкурентна способност. Е, всичко това трябва да върви е, ръка за ръка с адекватна е, климатична политика и енергийна политика. Ще се обсъди тази политика за периода 2014-2020 година във Варшава бяха договорени срокове. Международните събитията, които предстоят, е именно подписването на споразумение от Париж през следващата година, също ще бъдат предмет на дебат. Нашите цели за намаляване на емисиите до 2030 година са много амбициозни. Това е област, в която може да се осъществи голям напредък завършването на единния пазар до 2014 година и обвързването на държавите членки в мрежа ще бъдат други е, е, теми. Е, на е, изключването е, други акценти са включването на всички държави в е, европейските енергийни газови е, мрежи. Ще обърнем внимание върху ролята на Украина по тези въпроси. Срещата на върха ще се опита да установи до каква степен целите могат да бъдат постигнати. Освен това ще се спрем и на цените на енергията. Уважаем господин председател, уважаеми колеги, срещата на върха ще бъде такава каквато е обичайна, но ще включи и е, някои актуални важни е, въпроси. но тематичният акцент ще бъде продължаване на растежа и устойчивата заетост. Знаем, че наша силна страна е социалната политика и мисля, че можем да продължим да играем водеща роля в света по този въпрос. Сега давам думата на господин Баросо. Благодаря, господин председателю. Господин министр, председател на съвета, почитаеми депутати. Несъмнено е, че очите на света и на Европа са насочени към Украина. Обеден съм, че Европейския съвет също ще отдели голяма част от времето си на този голям въпрос. Тъй като този въпрос ще бъде обсъден малко по-късно тази сутрин, сега ще се съсредоточа върху другите основни елементи в дневния ред на съвета. Очаквам Европейският съвет да види какво е постигнато до момента в отговор на економическата криза и да се съсредоточи върху политическите решения, които са необходими, за да се консолидира възстановяването на економиката. Би трябвало да поддържаме равна скорост на реформите и да подсилим конкретните си действия, свързани с безработицата. Това е последният Европейски съвет преди изборите. Това е много важен момент да се поддържа скоростта. Така ще спре, извинете, ще приключи първата част на европейския семестър и да се предприемат следващите стъпки в дневния ред за реформа. Комисията излезе вече с оценка на економическия контекст както и състоянието на макроекономическите реформи в държавите, които са подложени на специален мониторинг. Преди една седмица в пленарна зала тук имаше дебат и се прие една резолюция на Европейския парламент за това какви са приоритетите според парламента в Европейския семестър. С удоволствие отбелязвам, че има голямо сближаване по приоритетите между парламента и комисията. Както знаете, преразгледахме нашите економически прогнози и 1,5% очакваме растеж за целия Европейски съюз и 2% растеж идната година. Това отново е стъпка напред, макар и малка. Връща се растежът в Европа и това се отнася и за най-уязвимите държави членки. Вътрешното потребление, както и инвестициите, се очаква да се увеличат и се надявам Европа вече да не разчита на външния сектор за растеж. Това е добре и за публичния сектор, тъй като в някои от държавите разходите за публичния сектор са големи, трябва да има фискална консолидация и реформи за да има растеж. Конкурентоспособността е голям проблем в много от държавите членки, затова прилагането на стратегията Европа през 20 та година, както и конкретните препоръки към отделните държави членки са задължителни, за да се подобрят перспективите за растеж. Това са много добри новини за нашите граждани, защото растежът означава работни места. Потребността да се разкриват работни места, особено работни места за младите безработни, си оставят е, наши приоритети и затова насърчаваме правителствата да прилагат схемата за гарантиране на заетостта на младите и затова и организираме една конференция едния месец в Брюксел, за да може да поддържаме тази скорост е, по това огромно социално предизвикателство. По-специално говоря за младежката безработица. Почитаеми депутати, доверието се основава на това дали можем да изпълняваме задълженията си. 2012 година започна инициативата за банковия съюз. От тогава имаше положително въздействие, що се отнася до връщането на доверието и стабилността на пазарите на Европа. Единният надзорен механизъм върви така, както очаквахме и ще започне да работи в края на годината. Спешно е сега последните елементи, които са свързани с единия механизъм за преструктуриране на банките да задейства. Комисията защити е, убедително своя то предложение и всъщност съвета трябва да обясни защо иска да включи конкретни елементи в междуправителствено споразумение. Трябва да бъдем реалисти обаче. Комисията на заседанията на съвета тази седмица, пак ще, за, пак ще каже, че междуправителствените споразумения трябва да бъдат минимални. Ние сме за това да се задейства по-бързо този фонд, за да имаме достъп до финансиране от първия ден. Ние заедно с парламента търсим по прости правила за управление, зачитане на автономното право в Европейския съюз, както и вземането на решения, институционалния баланс, както и прерогативите на всяка една институция да определя своята организация. Вчера в ЕКОФИН нямаше никакъв напредък за ролята на съвета и комисията. Европейската комисия е разтревожена от подхода на съвета, и що се отнася до спазването на прецедентното право на съда от страна на съвета. Комисията продължава да работи конструктивно с вас за един резултат, който да бъде максимално близък до първоначалното ни желание, което отговаря на върховенството на европейското право. Уважаеми депутати, Очаквам съветът също така да одобри комуникацията на Комисията за индустриалния ренесанс в Европа. Да не говорим само, а и да извършваме конкретни действия, да можем да задействаме лостовете, които са на национално ниво и ще направят нашата политика по-гъвкава в а, сферата на индустрията. А, част от нашите предприятия са загубили своята конкурентоспособност, а, трябва да се модернизира промишлената база, трябва да се подобри а, бизнес климата, който е неравно развиващ се сега. А, високите цени на енергията водят до това, че се разходват повече средства и а, се губи конкурентоспособност. Трябва нашите правила да отговарят повече на изискванията на бизнеса, да имаме по-добра мрежа, да инвестираме в нови технологии посредством програмата Хоризонт 2020 година, да дадем а, няколко милиарда европейски средства за интелигентна специализация през следващите 7 години, да имаме достъп до финанси, най-вече за МСП. Трябва да се подкрепи развитието на умения, да се намали бюрократичната тежест, да се водят преговори по търговски споразумения, както и а, дипломатическите усилия да бъдат а, а, подкрепени. Държавите членки обаче трябва също да ни помагат. Голямата част от тези въпроси трябва да бъдат решени на ниво държава членка. Някои държави трябва да направят много повече за това а, да се подкрепя индустрията. Пазара на труда трябва да бъде ефективен и да създава, да разкрива работни места. Трябва да има усилия за намаляване на регулаторната тежест върху МСП. Проектите за новация и нивото на инвестиции трябва да бъде по-високо, защото само технологичният напредък може да доведе до конкурентно способност в дългосрочен план. И не на последно място трябва да се предприемат всички необходими сметки, за, извинете, стъпки за премахване на всички пречки на вътрешния единен пазар, защото това е един от най-големите ни проблеми в Европа, когато говорим, например, за цифровизацията включително и енергетиката. Имаме нужда от повече стъпки за вътрешен единен енергиен пазар, който да свали а, цените на енергията. Обеден съм, че това ще бъде обсъдено от съвета и е ясно да, и е важно съвета да изпрати ясен сигнал. Същото мога да кажа и за действията ни, свързани с климатичните изменения и енергетиката. Мисля, че това ще бъде един от най-важните моменти, които ще се обсъждат, разбира се, заедно с Украина на следващия Европейски съвет. Фирмите имат нужда от дългосрочна регулаторна перспектива, върху която да основават своите инвестиции. Те трябва да останат способни. Повишаването на енергийните, на цените, извинете, за енергия наистина ни безпокоят. В същото време обаче екологосообразните технологии са много важни за разкриване на работни места. Ако създадем добри условия, те ще се развиват устойчиво. В светлината на кризата в Украина никой няма нужда а, да чува отново колко е важно ние да прекратим своята енергийна зависимост. Трябва да има сигурност, устойчивост, защото това са едни от основните елементи за постигане на нашата климатична политика а, за 20-та година и това трябва да се приложи на практика. Мисля, че вървим по правилния път с необходимата скорост, за да постигнем тези цели в 2020 година. Сега трябва да отидем отвъд това, за да имаме една а, приложима а, програма до 2030 година. Рамката за енергетика, която подадахме преди няколко години, прави, а, извинете, преди няколко месеца, предлага точно това там се дават ясни цели за намаляване на емисиите на парникови газове от минус 40% през 2030 година в сравнение с 90-та година. Това е огромна стъпка напред в сравнение с нашите конкуренти. Това е постижимо Нашите изследвания го показват, защото 40% е изключително важно при пости... за постигане на целите ни за 2050 година. Също така трябва да заложим цели за 2030 година на европейско ниво за възобновими енергийни източници. Нашата енергийна сигурност ще бъде подкрепена и от създаването на енергийни източници на ниво домакинство. Трябва да разчитаме на подхода отдолу нагоре, което ще даде по-голяма гъвкавост за държавите членки. Уроците от миналото показват, че това е най-ефективният начин а, за да се върви напред. Имаме нужда от едно интелигентно разпределение на труда между държавите членки. Всяка държава членка може да заложи свои цели за възобновими енергийни източници или ВЕИ. Ние зачитаме националния енергиен микс, разбира се, и самите държави членки са тези, които трябва да определят целите си на национално ниво. Но ние трябва да продължим да подкрепяме ВЕИ ако те, разбира се, останат вътре в рамките на правилата за държавната помощ. Това е възможно посредством едни схеми за подсилено управление. И не на последно място за енергийната ефективност. Стратегията от 2020 година няма определящи задължителни цели. Ние направихме преглед 2014 година и след този преглед ще можем вече да кажем какви биха били следващите стъпки. Очакваме да се излезе с предложение в мандата на настоящата комисия. Европейската комисия е заложила рамката, амбициите са ни ясни и сега топката е в полето на държавите членки и техните правителства и разбира се на този парламент. Очаквам съветът идната седмица да направи напредък, да изпрати ясен сигнал, за да можем да работим бързо на базата на стратегиите си и да поддържаме необходимата скорост, за да се разрешат проблемите в края на годината. Идният съвет е изключително важен, защото имаме нужда от това държавите членки да поемат ангажимент към тази по-амбициозна програма. Знам, че е много трудно това решение за някой, но очаквам съветът да може да води наистина водеща роля по този въпрос. Изключително важно е това. Не можем сами да действаме. Трябва големите економики да работят с нас Банки Мун в края на годината организира една среща на най-високо ниво и тогава, когато отидем в Нью Йорк през септември, да можем да покажем, че Европейският съюз води пътя напред с конкретни предложения. Някои казват, че не е прекалено рано. 2020 е затъгала, не може да се чака. максимално кратки срокове трябва да дадем на бизнеса сигурност на техните инвестиции. Европейския съюз трябва да заложи дневния ред, ако си върши, разбира се, добре работата. Почитаеми депутати, нашите предизвикателства са ясни, трябват решителни действия, международният контекст го изисква и затова трябва да действаме заедно. Последните събития показват колко е важно Европейският съюз да остане задружен и държавите да работят заедно. Институциите водят и трябва да продължат да ни водят. Изборите наближават и особено във времена на економически трудности не можем да сядаме и да си почиваме, трябва да запретнем ръкави. Това очакват нашите граждани и това всъщност трябва да бъде обсъдено и на Европейския съвет. Европейският съвет се надявам да отговори на тези въпроси с действия. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Барозо. За НП господин Дол. Господин председателю, господин председателю на съвета, драги колеги, е, Мартенският съвет е, ще бъде проведен при тежки международни условия Сирия, Египет, Украина. Е, нестабилността в непосредствено съседство до нас показва колко е крехък мира, колко трябва да работи Европейският съюз, за да върви към мира и да го запази. Боно, ирландският е, певец, е, ни е, изпрати едно послание, изпълнено с дълбок смисъл. И аз поделям неговото послание. Европа е економическа единица, която сега трябва да се превърне в социална действителност. Да, Европа трябва да бъде единна, за да бъде силна и така ще се чува гласът ни в света. Съветът трябва да вземе е, решение за конкурентоспособността, за европейския семестър. Това е на нивото на нашите амбиции. Без енергийна политика за 28 държави членки ще продължим да бъдем заложници на доставчици в нестабилни региони, които използват енергетиката като оръжие економическо оръжие. Това не може да се позволява. Нашите съграждани са, се опасяват, включително и е, гражданите от е, страните на изток. Те се безпокоят много от безработицата, от е, липсата на работни места, от това, което става в непосредствена близост до Съюза. Това са основни теми в предстоящите избори. Нашите решения е, за е, излизане от кризата с безработицата са различни, макар че всички сме съгласни, че трябва да се борим с безработицата. Жан-Клод Юнкер, нашия кандидат за председател на за, за председател на Европейската комисия казва, че 27-те милиона безработни в Европейския съюз са 29-та държава членка на Европейския съюз. Аз поделям това негово виждане. Европа трябва да засили доверието към себе си, за да имат доверие инвеститорите и да можем да се възстановим економически. Само ако се слага ред в националните сметки, това не е достатъчно, но то трябва да се направи. Необходимо е да се подкрепя растежа навсякъде в Европа. За това и целите на Хоризонт 2020 са от основно значение и за това трябва да мислим за промишлената политика. Промишлеността на Европа, благодарение на нашите нашите малки и средни предприятия винаги е била наша сила. Европа трябва все повече да се ползва от научните изследвания и иновацията, но е необходима реална хармонизация в економическата и социалната сфера. Трябва обаче да помним, е, че това засяга и малките и средни предприятия. Те все повече изпадат е, в несъстоятелност. Ако отворите вчерашния брой на последни новини от Алзас, всекидневника на моя регион, ще видите, че има две пълни страници е, с предприятия обявили несъстоятелност. Това означава изгубени работни места има близо 1 милион малки и средни предприятия в Европа в днешно време и а, увеличаването на а, конкуренцията и подпомагането на тези предприятия означава по-голяма економическа ефективност. Всъщност, когато има малки и средни предприятия, няма да има безработица. Сега се спирам на економическия е, семестър, европейския семестър. Това не е нарушаване на суверенитета, а не подкрепа за суверенитета. Кризата ни задължава да бъдем по-прозрачни и по-добре да се координираме през границите на националния суверенитет, за да утвърдим европейския суверенитет би трябвало по този начин да устояваме на атаките на финансовите пазари. През миналите години бяха постигнати значителни успехи от Европа и от европейците и с това можем да се гордеем. Да се гордеем с мира, с благоденствието, с единна Европа, с Европа, която защитава. И аз се надявам, че на 25 май нашите граждани ще ни кажат каква Европа искат. За нас отговорът е елементарен. Трябва ни повече Европа, защото само така можем да устоим. Благодаря ви. Господин Дол, има въпрос от колегата Уотсън към вас, ако приемате. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Сигурно колегите е, ще се присъединят е, към мен е, в поздравленията за преизбирането на господин Дол като председател на Европейската народна партия. Господин Дол, на вашия конгрес и в сегашната си реч вие очертахте опасната независимост от вноса на газ. Защо не изпратите Ангела Меркел в Москва, за да разговаря с руснаците за кризата, за Крим и за енергийната политика, вместо да оставяте тази задача на Джон Кери? И второ, ако се ускори преминаването от твърди горива към чиста енергия. Не само ще се освободим от зависимостта си от Русия, но ще се умеем и да се борим по-ефективно с промените в климата. Защо ЕНП продължава да се противопоставя на задължителните национални цели, от които се нуждаем, за да можем да ускорим този преход? Господин Барозо също го спомена. Заповядайте, господин Дол. Господин Уотсън, благодаря за поздравленията. В Алзас не се казва, получи такава позиция, казва се искрени съболезнования, но благодаря. Най-напред, защо да изпратя госпожа Меркел в е, Русия? Аз съм европеец. Ако госпожа Меркел има добри отношения с руснаците, аз нямам нищо против. Но всъщност всички европейци трябва да водят преговорите за енергетиката, защото дори Германия няма тази тежест, която всички ние имаме като европейци. Това е първият ми отговор. Не вярвам, господин Уотсън, че НП е против борбата с промените в климата. Не вярвам това, драги колега Уетсън. Аз също съм защитник на околната среда, но трябва много да внимаваме. Нека внимаваме. В световен мащаб ние сме най-добрите. Много сме напред. Трябва да продължаваме, но ако другите, Китай и останалите, не ни следват, ние ще се лишим напълно от а, работни места и Европа ще бъде най-чистото място на света, но без никаква работа. Това а, сме го говорили в а, Берлин и в а, други държави с гор... предприятията, големите предприятия и техните директори. Мога да цитирам а, председателя на Тисен Круп, един голям концерн. Не, вижте. Аз съм за това в момента да запазим всяко работно място, което съществува и да не затрудняваме предприятията заради проблемите на околната среда. Аз съм селянин. Знам какво струват проблемите в околната среда. Ако всички полагат усилията, много по-напред щяхме да бъдем. Благодаря. Сега за групата на социалистите и демократите господин Свобода. Благодаря, господин председател. Мисля, че трябва да бъдем по-големи реалисти. Трябва да гледаме по-реалистично на нещата. Гражданите на а, Европа а, не хранят вече никакви иллюзии по отношение на а, Европа и са разочаровани. Те гледат на Европа като на а, бюрократична машина. А, и днес от изказванията на комисията и съвета разбрах, че а, те не се съобразяват с това мнение. Вие говорихте за ръководната роля на съвета. Къде е тази ръководна роля? На къде водите? Това не е ясно нито на нас, нито на гражданите. Европейския съвет продължава да а, си работи както а, обикновено. А, прави някакви неангажиращи изводи, които не са достатъчни. си, все още съществува неолиберален облак, в който работи съвета и му пречи да види реалността. В Европа имаме социални проблеми. Ние сме най-богати континент, но а, а, благосъстоянието е изключително неравномерно а, Защо толкова много млади хора напускат държавите си, напускат Испания, Португалия и а, Франция? Ако нямаше несъответствие между изискванията на бизнеса и квалификацията, нямаше да имаме тези проблеми. Ако погледнем еврозоната и я сравним с Съединените щати, е, ще видим, че Съединените щати имат растеж от 2,4%, ние в Европа 0,5%. Е, безработицата в еврозоната е двойно по-голяма от тази в е, Съединените е, щати. Някой все още е, мисля, че нашия проблем е, е инфлацията. Нашия проблем може да се окаже е, дефлацията и нищо не се прави срещу този проблем. 11% беше безработицата през януари 2014, същата е като без, през 2013 година. Къде е голямото подобрение, за което някои говорят растежа на БВП 0,1% в сравнение с миналото година? Къде е подобрението? Кога когато говорим за младите хора, да, има много млади хора, които работят в научно-следователската развоена дейност. Какво прави обаче съвета срещу изтичането на мозъци от някои държави? Ние трябва да предприемем съответните действия, за да запазим най-добрите хора в Европа. Европа има нужда от визия за своето развитие, но не само от това, от конкретни мерки. Нищо подобно не се вижда. избягването на данъци. В Германия в момента тече е, голям подобен процес обвиняемия по този е, процес е, е, не е платил данъци над 20 милиона евро заради спекулации в Швейцария. Какво прави съвета срещу това. Какво се прави срещу двете държави, които все още отказват да вземат съответните стъпки за предотвратяване на избягването на плащане на данци? Няма насоки, няма визия, няма мерки. Хората са разочаровани, това е обяснимо. И, и това е причината, поради която господин Фараш има някакъв успех. В момента, в който политиците се е, провалят, популистите ще е, спечелят. Сещам се за Самил Бекет, е, който казва продължавай да, да опитваш, продължавай да се проваляш, проваляй се по-добре а ние дори не се опитваме да направим нещо. Комисара говори за стратегията 2020 година. Ние не си изпълняваме целите, не ги изпълняваме дори по отношение на Лисабонската стратегия. Защо сме против обвързващите цели? Защото комисията и съвета не са готови да започнат да работят за целите сложни в стратегията 2020, най-вече по отношение на околната среда и е, е, енергетиката. Това, което можем да направим е да започнем да действаме бързо. Първо за Банковия съюз. Господин Шойбле вчера каза нещо много интересно. Той каза, че не е против е, междуправителствения метод. Това не е сериозно. Вие ли сте за това или сте против? Ние не може да предлагате нещо, което на самия вас не ви харесва. А, истинска а, борба трябва да се поведе срещу избягването на данъците. Бих искал съвета следващия, а, следващата седмица да заяви воля за това. Аз не виждам така, такава воля. Трябва също така да има воля за по-справедливо разпределение на приходите и благосъстоянието. Миналата седмица нашата група имаше много успешна конференция за прогресивната економика, където стана ясно, че има альтернатива на политиката на економика. И това е политиката на растеж, политиката на създаване на работни места, на създаване на по-високи духа. Това е нещото, за което се борим. Това трябва да бъде целта на комисията и съвета. След което ще изпълним и нашите цели до 2020 до 2300 година и всичко ще се получи. Политиката за околната среда, политиката за климата могат да бъдат постигнати само чрез добро, интелигентно, зелено развитие. Нека да дадем положително послание към гражданите на Европа. Благодаря ви много. За либералите, господин Ферховщад. Uh, uh, Уважаеми колеги, последната среща на върха, последното заседание на Европейския съвет преди изборите наближава. Сега е момента да видим какво сме направили последните пет години, какво сме направили, какво не сме направили, какъв е резултат от нашите политики. Нека първо да кажа, че последните пет години, господин Барозо, бяха много драматични. Финансовата краза от 2008 година се развихри. Имахме криза на задлъжнялостта, която започна в Гърция декември 2009 година. Имахме арабска пролет в съседни нам страни, едно изключително важно събитие. След това имахме шпионска афера с нашите американски приятели, която продължава. И трябва ново законодателство в максимални кратки срокове за това. И след това имаме тази е, огромна криза сега в Крим. Тя ни припомня напрежението от е, студената война. Трябва да кажа, че периода беше много бурен. Говоря за последните пет години. Честно казано обаче, трябва да си признаем, че доста неща бяха направени от 2008 година, от началото на финансовата криза. Много финансови регламенти бяха приети по инициатива на комисара Бърние. Имаме директиви за преструктуриране на банките, след това за схемата за гарантиране на банкови депозити, директива за пазарите и инструментите, след това директива за злоупотреба с пазарите, имаме регламент за агенциите за кредитен рейтинг, рейтинг, за капиталовите изисквания, така че много неща бяха свършени в сферата на финансовото регламентиране. Много бе свършено и благодарение на комисаря, комисаря Рен. Става дума за пакта за стабилност. Крайна сметка правилата на пакта се прилагат, а това в миналото не се случваше. И накрая Европейската Централна банка започна да предприема положителни действия, защото благодарение на господин Драги а, и а, неговите действия, напрежението спадна и започнаха необходимите реформи. Казвайки обаче всичко това, смятам, че е необходимо да се каже истината на гражданите на Европа. Кризата не е приключила. Имаме край на рецесията, добре. Сега имаме растеж. Имаме економическа стагнация, един растеж между 0,1%, т.е. растеж, но преклено малък растеж, който да се погрижи за огромната безработица. Защо? Защото ни липсват два елемента, според мен. А, интересно е, че Хане Свобода направи сравнение с САЩ. Европейския резултат и там резултата в Штатите. Какво направиха те? Разрешиха банковия си проблем, а ние все още Продължаваме с нашата банкова криза. Все още не сме създали система, която може да прехвърли парите от банките в реалната економика. И ето това е проблема. Малко средно предприятие в Гърция, например, все още трябва да плаща лихва от 7-8-9% за инвестиции. Същото се отнася за малка фирма в Италия. Няма да се възстановим, ако не създадем банков съюз. Трябва да ви кажа, че много се съмнявам какво ще се служи на, случи на триалога днес, имайки предвид а, какво се случи вчера на Екофин. Всъщност, решиха ли те нещо вчера на Екофин, защото не става ясно решили ли са нещо. След това имаме нужда от политика за сближаване в Европа. Имаме нужда от нова економическа стратегия. Лисабонският дневен ред се провали. Дневният ред за 2020 се провали. Защо? Защото не беше задължителен. Ако имаме една валута, имаме нужда от по-голямо сближаване и задължителни економически стратегии в различните части на Съюза. И накрая, нещо съвсем различно, смятам, че последните пет години, господин председателю, нямаме единна обща външна политика. Виждаме го и днес. Същото се отнася и за кризата в Украина и в Крим. Нямаме достатъчно кораж това са наши съседи. Говорим за Украина, а това е европейска държава. Когато човек отиде в Одеса, в Киев, вижда, че е в Европа. А какво правим ние? Какво е отношението ни към случващото се в Крим? Нямаме сериозна стратегия за Крим, а имаме нужда от такава. Имаме нужда от стратегия, която да се основава на различни елементи, като например обща енергийна политика, каза го Грем Уотсън, имаме нужда от задължителни цели. Това е единствения път към обща енергийна политика. Трябват ни реални санкции срещу Русия, срещу мръсните пари, които идват от Русия и които се инвестират в германската индустрия, в ситито в Лондон, в Франция, в къщи и недвижимости. Имаме нужда от реални мерки, реални санкции, иначе няма за какво да си говорим. Нов замразен конфликт ще създадем, който ще съществува десетилетия наред. Така че, съвсем ясно трябва да го кажа. Трябва да кажем това на руските лидери, които пренебрегват консенсуса, който цареше след студената война. Говорим за руски лидери, които са различни от лидерите, които управляваха Русия след 90-та година. Нещата започнаха преди и сега продължават в Крим. Единствения начин да спрем това е да бъдем храбри с Европейския съюз и да направим това, което трябва да се направи. Благодаря. Благодаря, господин Върховщад. За зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господа председатели, уважаеми е, колеги, е, господин е, Барозо, много бих се радвало, ако последната редовна среща, за която се готвите, стане повод за вас да се замислите и да направите равносметка. Защото през последните години ние много често слушахме от комисията, че кризият, кризата е овладяна, а в края на вашия втори мандат като председател на комисията а, имаме един Европейски съюз, който е разделен от противоречия между севера, юга, горе и долу, изтока и запада. Един Европейски съюз, който работи много по-зле, отколкото преди 5 или преди 10 а, години. А, би било много хубаво, ако вие си дадете равносметка за това какво не ви се е получило. А, аз ще поставя акцента върху енергийната и климатична политика и бъдещето на европейската индустрия. А, отново чух колко ще бъде сложно, ако си поставим а, амбициозни климатични енергийни цели а, и развиваме индустрията. Погледнете Германия. Германия е държава, която може да се нарече индустриална пустиня. А, защото имаме амбициозни климатични екологични цели. А, а, който вярва, че провал на економиката се дължи на амбициозните ни климатични и екологични е, цели, е, е просто много глупав. И този глупав подход, няма нужда да се смеете, заляга в е, европейската стратегия. Е, вие като. Е, председател на комисията, трябва да признаете, че с господин Пибалк, с гръцкия комисар, успявахме да провеждаме амбициозна политика, а вие с комисара Етингър последователно отхвърляхте всичко постигнато до този момент и, изобщо не сме постигнали дори част от целите, които си поставихте вие и вашата комисия. Смешно е, смешна е нашата цел за възобновяемите енергийни източници. Нямаме цел за ефективност. Ако погледнем на изток, ще, ще видим, че там се случва пълна стратегическа лудост. Как, как ще обясните тези ваши действия? Предстоящия е, съвет е, е последна възможност да се коригира тази безотговорна климатична екологична политика, защото в противен случай в Париж не може да се проведе добра среща на е, върха. Целта от 2 градуса, около която сме се обединили, за нея също не се работи. Вие смятате, че е, не е възможно да се обвържат амбициозните климатични цели с развитието на е, индустрията. Е, какво ще научим от криза? Какво, на какво ни учи кризата в Карим е, и в е, Южна Европа? Тя ни учи е, на това, че чрез енергийна политика, чрез политика по отношение на ресурсите могат да се изнудват хора и народи. Вие трябва да поставите тези цели в центъра на вашата политика. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Хармс. За екара господин Сахрадил. Господин председател, благодаря ви. Моята страна се присъедини към Европейския съюз преди 10 години. Ние влязохме в съюза с голям устрем, а сега доверието към Европейския съюз в Чехия е, е само 34%. Това е доста ниска стойност и трябва да се запитаме къде е причината. Има е, има един стар чешки е, филм. Е, къде сбъркаха другарите от ГДР? И това искам да запитам. Говорите за загуба на конкурентоспособност. Говорите за загуба на малки и средни предприятия. Да, прави сте. Защото ние казваме, че подкрепяме малките и средните предприятия, обаче в същото време ги задушаваме с бюрокрация за защита на околната среда, за защита на потребителите. В вашите 10 години в Европейската комисия, господин Барозо, все повече и повече нормативни изисквания се поставяха пред дружествата. Политиката за борба с промените в климата беше фиаско и вашите колеги комисари го казват. 20% повишение в цените на електричеството на едро, 70% на е увеличението на цените на електричеството за предприятията и защо? Заради вашата политика в областта на климата. И заради подпомагането от ваша страна на новите енергийни източници, възобновяемите източници. Към 2020 година ще минем към 40% цел намаляване на емисиите, това означава все повече да издърпваме чергата изпод краката на своите предприятия. Политическите партии сега избират кандидати за председател на Европейската комисия. Това е в нарушение на Лисабонския договор, тъй като той поверява тази задача на Европейския парламент с оглед резултата от изборите. Отговорът на кризата, в която се намира Европейският съюз, не е господин Ферховстат, който е неизвестен в Европейския съюз. Трябва да променим парадигмата на Европейския съюз. В противен случай напредък няма да има. Мисля, че напредък няма да има и на този Европейски съвет. Благодаря госпожа Цимер за Обединената левица. Благодаря, господин председател господин Бароз, господин председател на съвета. На предстоящия съвет ще се занимавате с европейския семестър и ще кажете колко са положителни резултатите. Нали предстоят избори? Би било много наивно да се очаква правителствените ръководители да се стремят да покажат къде са проблемите. Моята политическа група настоява да се извлекат полуки от кризата и погрешната политика. Настоящата а, политика има за цел а, да накаже жертвите на кризата, онези, които а, нямат нищо общо с укриването на данъци и така нататък. Жертвите на кризата не чувстват нищо от економическото подобрение страните членки е, страдат от брутално съкръщаване на публичните е, бюджети, е, което става за сметка на унези, които нямат нищо общо с причиняването на кризата. През 2013 година Германия има излишък от е, износ е, от 199 милиарда евро. Това е най-големия експортен излишък в историята на Федералната република и на света. Комисаря Брен обърна внимание на това и каза, че в Германия се правят твърде малко инвестиции. Ролята на правителството на Германия в Европа може да се сравни в, с ролята на Байер Мюнхен в Бундеслигата. И двамата плуват отгоре и са обвързани с международния капитал. Байер Мюнхен, начало на този клуб, стои човек, който е укрил данъци в размер на 27 милиарда евро. Той продължава да се прави на морализатор и да дава някакви някакви е, съвети за финансите в Бундеслигата. По подобен начин се държи и Ангела Меркел и финансовия министр Шойбле. Аз продължавам а, а, да смятам, а, че някои печелят а, от. А, а, лошото положение, в което се намира друга. Ако това не се промени, на Европейския съюз му предстои следваща криза. В рамките на Европейския е, семестър задлъжнявите държави се поставят под макроекономически е, надзор. Защо Федералната република също не се постави под макроекономически е, надзор? Защо Федералната република не бива накарана да увеличи работната заплата, да направи инвестиции и така нататък? Срещата на върха е, ще се е, занимава и с целите на Комисията за климата от 2020-2030 година. Аз се слуша се установих, че отделните страни членки не си поставят е, не получават амбициозни задължителни цели от комисията. За мен това е трагедия, защото аз съм убедена, че кризата и глобалните предизвикателства могат да се посрещнат само с социални и екологични мерки, социални и екологични минимални стандарти. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Цимер, за ЕФТ, господин, господин Фараш. Благодаря. Дори и по стандартите на това място трябва да ви кажа, че атмосферата днес тук е заредена от студенина. Господин Барозо идва тук и от 750 депутати, 44-ма се появяват да слушат. Защо? Ми ще ви кажа защо. 15 години съм тук, последните 5 години нещо наистина огромно се промени. Европейската мечта се спука. Наистина не остана нищо от нея. Има няколко маняци тук на предния ред, комисари най-вероятно, които все още искат е, обединени щати на Европа. Другите държави членки не искат. Голямата част от депутатите искат работа, да, искат да бъдат преизбрани, но ентусиазма за проекта просто замира. Защо? Защото се правят две големи грешки. Първата голяма грешка беше еврозоната да се разшири. Щеше да бъде окей, okay, разбира се, ако само Германия и няколко северноевропейски държави, но да влиза Средиземноморието в еврозоната беше пълен провал. Втората грешка беше свободното придвижване на хора от източна и южна Европа. В Обединеното кралство ние сме най-отворената страна, що се отнася до емиграцията. В цялата си история, стотици години винаги сме били сега. Сега имаме 4000 мигранти седмично, които идват в Обединеното кралство, остават година или повече. Това са двете реалности, които трябва да разберат хората. Европейски съюз не работи економически, има миграция на принципа на отворените врати, която променя обществото така, както хората не искат. И да слушам за економиката. Господин Борозо, Барозо, говорите днес за възможността за индустриален ренесанс в Европа. Звучи чудесно. Много добри регламенти. Чудесно. След това казвате обаче, трябва да постигнем целите е, за по-малко въглерод. Какво направиха в САЩ? Е, е, шистов газ, по-низки цени. Китайците копаят въглища в такива количества, че не може да си ги помислим и строят всяка седмица тецове, които работят с въглища по два, по три. Ето това разрушава работните места. И гласоподавателите след 72 дни ще могат да дадат своята присъда. Очаквам следващия Европейски парламент да бъде много по-вълнуващ от този тази сутрин. Благодаря. Има въпрос е, с синя карта от госпожа Синклер. Госпожа Синклер, заповядайте. Е, frau geht ihre frage an wen geht ihre frage bitte? an herrn farage? Uh, Благодаря, господин председателю. Господин Фараш, липсата на работни места е голям проблем. Смята ли господин Фараш, че така трябва да се използват средствата? неговите средства отиват за жена му и бившата му любовница, които е наел, им дава заплати. Така ли се ползват парите на данакоплатеца, господин Фараш? Да, но. Ще отговорите ли? Не виждам никаква потребност да отговарям този въпрос. Госпожа Магинес. Е, Господин Фараш, надявам се да отговорите поне на моя въпрос. Говорите за вълнение, вълнуващи неща в политиката. Много ви уважавам, но аз не искам никакви вълнения в политиката. Искам хора, които работят. Може ли да обещаете, че ще стоите тук и ще слушате с уважение отговорите на тези, които са тук? Защото практиката ви в миналото беше да си тръгнете, да излезете. Казахте, че ентусиазма за Европейския съюз изчезва. Аз мисля, че а, намалява ентусиазма към вашата партия UKIP Ако имаше въпрос, щях да му отговоря, но въпрос нямаше. Евроскептицизмът нараства в целия Европейски съюз. Никой тук, дори маняците, които вярват в този проект, не го подлагат на съмнение. И в дясно, и в центъра, и в ляво, навсякъде. Причината за това, а е, вие сте ирландка, между другото, трябва да знаете по-добре от всички каква е причината. Причината е, че всъщност никой не е казал да на политически Европейски съюз. Французите, след това холандците отказаха Европейската конституция, казаха не. Те сега я наричат Лисабонски договор. Само една държава имаше референдум. Ирландия. Какво направиха ирландците? Отхвърлиха тази идея. Така че не може да ми казвате, че има обща подкрепа за Съединени Европейски щати. Госпожа Рединг вярва в това, господин Барозо също има тук като един-двама, които вярват, но хората в Европа не вярват в това. Сега за независимите господин Бронс. Uh, Благодаря. За да се разбере за какво се провежда едно заседание, трябва понякога да се допитате до различни източници, защото те пускат парченца от мозайка. Предстоящата среща на върха ще разисква европейския семестър, включително и предложенията на комисията за реформи, включително на пазара на труда. Споменато бе, че ще се разисква промишлената конкурентоспособност като база за растеж и работни места. Обаче на 16 февруари 2012 година имаше заседание на ЕКОФИН за европейския семестър тогава. И е, цитирам, е, беше казано, че реформите трябва да бъдат насочени към пазарите на труда и е, към коригиране на разходите за труд. Какво означава това? че високите заплати в економиката или в економиките прегръщат идеите на глобализма и се стремят към снижаване на заплатите, за да могат да се конкурират с така наречените нововъзникващи економики. Благодаря. Сега госпожа Джианако за ЕНП. Благодаря ви, господин председател. Факт е, е, че това е последната среща на е, върха преди европейските избори и за това да, е, тази среща ще има голямо значение. Акцентът в дневния ред ще бъде върху европейския семестър. Европейския семестър беше положителен процес, който се провеждаше през последните е, години. Намираме се в края на пет години белязани от тежка криза, криза, която изисква мерки за растеж и заетост. Целите за заетост и растеж вече са обвързващи. и Всяка стена членка трябва да се придържа към тях. Бяхме свидетели на много промени около Европа. Арабската пролет и сте държавите от бившия Съветски съюз, това са събития, които не можем да бъдем игнорираме. Опитваме се да отговорим на тези събития с междудържавни мерки. Трилозиите по различни теми се отлагат във времето, протакат се и дебата върви под най-малкия общ знаменател. Успяхме през последните 50 години да живеем в мир е, и благоденствие и сега можем да си позволим лукса да критикуваме е, е, държавните правителствени ръководители, които ще се съберат исканията на колегите няма да могат да бъдат изпълнени всичките, ако няма евро... единно европейско правителство, единно европейско управление. Имаме нужда от е, една различна Европа. Някои казват, имаме нужда от повече Европа. Не, ние имаме нужда от една по-различна Европа. Въпросът е на какви критерии трябва да отговаря едно бъдещо европейско правителство. Например, да се бори с укриването на данъци и да работи за създаването на истинско единно европейско пространство. Ето за това трябва да говори съвета преди европейските е, избори. Госпожа Ферейра за СИД. Благодаря, председателю. Банковият съюз е основното наследство, което парламента и комисията ще оставят на една нова Европа след кризата. Според съвета все още е възможно преди края на мандата, разбира се, ако има политическата воля това да стане, да се случи всичко това. Приносът на Европейската комисия беше огромен при залагането на законодателния текст. Европейският парламент обаче искаше Европейската комисия да бъде много по-активна, много по-решителна в защита на законодателния процес в Европейската общност. Йоханес Торнадас, председателя на Екофин, заедно с председателя на Еврогрупата Дайсел Блум, работиха заедно. Проведоха преговори с сериозни предложения, които ще дадат възможност за постигане на консенсус но а, нямаме повече време и не може това да оказва въздействие върху качеството на текста. Европейския парламент е обединен, обединен. докладчиците, политическите групи, председателят имат ясен а, мандат за преговори имаме нужда от механизъм за преструктуриране на банките, който да е издържан и стабилен. Мисля, че и дънакоплаците и акционерите, не трябва да плащат за преструктуриране на банките. Банките трябва да финансират този механизъм за своето преструктуриране, в зависимост от способностите си. Само така, от самото начало, целият механизъм ще бъде издържан. Ако се забравят обаче тези принципи, няма да се стигне никога до съгласие. Едно лошо споразумение ще урони доверието в банковия съюз завинаги. Ние много искаме да се приеме този законодателен текст нашия мандат, но трябва и двете страни да участват, за да има успех. Поемаме голяма отговорност на раменете си, но трябва да направим така, че институциите работят добре. За зелените госпожа Еванс. Благодаря, господин председателю. Това е дебат, който се развива една седмица преди първите разисквания за климата и енергетиката. Ограничаването на емисиите става все по-спешно, за да може да се ограничи и глобалното затопляне. Нуждаем се от задължителни цели за енергийна ефективност, както и за възобновяеми енергийни източници. Собствените проучвания на комисията показват, че по-високите цели водят до намаляване на, независ... на зависимостта ни от вноса на енергия и до намаляване на разходите на домакинствата. Това е не само емоционален, но и економически аргумент. Създаването на работните места е особено важно в частност за младите хора. Моите избиратели в Уелс очакват Европейския съюз да ги води. Трябва да изпълним обещанията си към хората, че ефективно ще се борим с промените в климата и аз настоявам съветът да се изправи на нивото на предизвикателствата. Благодаря. Господин Силвини за ЕФД. Грация, президенте. Леуро е морто. Еврото е мъртво. Някои ще кажат, еврото е капут. Европа се роди с една прекрасна идея, ма евроскептици, защото данъците, самоубийствата, глада, безработицата през тези 15 години се увеличават. Съжалявам, че господин Барозо няма време да чуе и няколко критики. В Брюксел има много, които защитават интересите на банките, на многонационалните фирми. Говори се за енергийна ефективност, за рестартиране на фирмите, а ние не можем да защитим дори предприятията си от Индия, от САЩ, от Япония, защото те имат ясна запазена марка Made in за защита на тяхната индустрия. Ние нищо нямаме. Така че в името на защитата и а, на един мъртъв, който се движи и ходи, какво правим? Унищожаваме а, предприятия и намаляваме заплатите на работещите. Единството нещо е да си дадем сметка за всичко това. И ако не искате с еврото да умре и Европа, а, трябва да се направи нещо. Господин Ройл за НП. Господин председател, скъпи колеги, първо, Европейския съюз постига напредък, има такъв а, напредък. Не разбирам защо се говори за някакви огромни проблеми. Това първо. Второ, а, в европейската промишленост имаме проблем с растежа и работните места. През 1970 година растежа бил 27%, сега 15%. Е Очевидно трябва да се направи нещо срещу деиндустриализирането на европейските държави. Само в пет държави, произведени от индустрията продукт, се е, у, увеличил. Извод от това е само един. Трябва малко по-внимателно да поработим за, за създаването на повече индустрия е, и то като намалим тежестите за индустрията и изискванията. Е, формулирането на все повече, все по-амбициозни цели не работи за индустрията, защото я натоварва. Трябва да се създадат интелигентни проекти, е, трябва да се насърчат проектите за, в областта на научно-изследователската развойна дейност. Това са все неща, които могат да се подобрят и политиката в това отношение може да се по-добри. Трябват ни проекти за насърчаване на индустрията, за насърчаване на конкурентно способността. Трябва да си поставим а, целта индустрията отново да достигне 20% дял. Трябва да направим проверка на конкурентно способността и а, трябва да видим за кого работи тази деиндустриализация на Европа. За социалистите и демократите, господин Гереро. Благодаря, господин председателю. Само преди няколко минути господин Свобода говори за е, рисковете, с които е свързан този нов Европейски съвет. на него е, ще се прояви в максимална степен инерцията, може би. Това е опасността. Е, да се продължава, както сме я карали до сега. Да няма амбиция. Само преди седмица този цел този парламент одобри своите цели във връзка с климата. 20% намаляване на емисиите от 20% на 40% и след това 40% енергийна ефективност. Комисията изчаквайки решението на парламента, внесе далеч по-неамбициозен по проект. Без задължителни цели, без никакви цели в областта на енергийната ефективност. Беше казано, че за енергийната ефективност ще бъде внесен отделен проект през септември или октомври. Обаче тази комисия тогава точно ще е, приключва напълно мандата си. Ако е, господин Барозо по-добре знаеше и испански, е, щеше е, да знае това, което и ние знаем. Никога не е прекалено късно, когато вървим по добър път. Вижте какво става в Фукушима енергийна ефективност, опазване на околната среда, всичко това изисква много повече усилия. Това се вижда и в Украина. Много повече трябва да направим за енергията, енергийната ефективност и за взаимната свързаност. Нашата група настояваше за задължителни цели, които да бъдат по-амбициозни. Германия има своите задължителни цели, но други държави членки, като Испания, нямат такива. Те всъщност стигнаха до хаос в електроснабдяването защото няма никакви стимули за инвестиции и всичките ни усилия отидоха на хаос. Благодаря, господин Лавия от ДНП. Благодаря, господин председателю, председателю на съвета, господин комисар. Ясно е, че се намираме в един от тези моменти, когато вниманието на европейските граждани е обърнато към институциите. Мисля, че сме най-близките до е, нашите граждани. Сега сме близо и до изборите и тогава се осветява с ясна светлина онова, което сме свършили и онова, което обещаваме да направим в бъдеще. Това, което сме направили, разбира се, не е било достатъчно, защото резултатите са видими за всички. Има голяма разлика в Европа между растежа на определени държави и растежа на други държави. Европа най-вероятно трябваше да направи повече. Направихме малко и съветът от пролета, традиционален, извинете, традиционен съвет съвет, който се занимава с конкурентоспособност, днес слага в дневния си ред три точки. Европейския семестър, климата, енергетиката това ли са единствените елементи, които трябва да гледаме или трябва да търсим нови инструменти? Имаме нужда, според нас, от нови елементи. Имаме нужда от по-голяма гъвкавост за подсилване на растежа. Имаме нужда от нови финансови инструменти, за да можем да подкрепим растежа на нашата предприемаческа система. Необходимо е, разбира се, фонда за гарантиране на младежките работни места, но средствата за тях са много малки те не могат да посрещнат всички големи искания и огромния брой безработни, особено в някои държави. След това стигам до банковия съюз. Да, това е изключително важна крачка, трябва да я направим, но трябва да можем да работим всички заедно, защото лихвения процес за развитие на, на бизнесите и лихвите по кредитите за тях трябва да накарат този сектор да се рестартира. Госпожа Берес. Благодаря, господин председателю. Господин Барозо не се интересува от нашите разисквания. Но този последен пролетен Европейски съвет а, а, предстои и а, аз само се радвам на отсъствието на господин Барозо, защото той не е разбрал какво означава пролетния съвет. А, той не може само да анализира европейския семестър, който е свързан единствено с бюджетните ограничения. Това не може да бъде Европейски съвет на социалното разединение, което е факт днес след 10 години на господин Барозо начало на комисията. Не може Европейския съвет да не третира последиците на тези действия. Това не може да бъде Европейски съвет, който смята, че растежа ни е достатъчно който смята, че стратегията 2020 година е успех, при положение, че всички индикатори светят червено. Какъв успех? Време е да се смени мнозинството, да се смени комисията, за да има истинска европейска стратегия, която да изработи глобална визия и да ни позволи е, да е, привлечем необходимите публични и частни инвестиции, една стратегия, която ще превърне работните места в истински приоритет. Господин Барозо преди около 7 години дефинира идеята на Европейската енергийна стратегия. Обаче се вижда до каква степен ние сме неспособни да я изпълним. Днес ние сме в сърцевината на тази фрагментация, енергийна фрагментация в сърцевината на Европейския съюз Говори се за промишлен ренесанс, обаче какво е направено за да бъде фарът на този ренесанс енергетиката? Няма нужда от волонтаризъм в политиката и от неспособност. Длъжни сме тази европейска общност на енергетиката да я създадем, защото така ще могат да се създадат работни места навсякъде в Европа. Мога само да се радвам е, на това, че може би липсата на господин Юнкер на съвета ще позволи най-сетне да се излезе от данъчната сфера, от бюджетните ограничения и да се мине към реалното, към енергетиката. Благодаря, господин Оди. Благодаря, господин председателю. Аз искам да допълня е, казаното до тук, като е, отправя комплимент към господина Барозо и е, към всички, които говориха в неговия дух. Бих ви посъветвал, колега, да се обърнете към президента на Френската република, защото той има по-голямо влияние върху решенията във Франция, отколкото господин Барозо. Е, Европейският съвет е, е предвиден е, със своя дневен ред в договора за стабилност. По отношение на енергетиката е много важно е всички държавни и правителствени ръководители да си дадат сметка, че всички наши политики трябва да бъдат насочени към промишления успех. Ние все още а, страдаме а, от последицата а, на това, а, че а, в областта на електрониката Европейския съюз не се превърна в шампион. А, всъщност, конкуренцията също трябва да обслужва промишлеността ние не трябва да се заблуждаваме наивно, че някъде има реципрочност. Това въжи и за паричната политика. Последното, което ще кажа, е свързано с изборите. Мисля, че последната дума трябва да имат избирателите последния е, Европейски парламент, господин председател, имахме много разисквания с множество документи, с становища на държавните и правителствените ръководители, с ревизията и прегледа на е, средносрочното изпълнение на стратегията 2020 година и е, клаузата за бюджетна ревизия. Това всичко трябва да се обсъди и през 2016 година. Господин Оди има въпроса си на карта от госпожа Берес. Господин Оди, вие несъмнено имате избирателен подход към действителността. Президента на Франция е предложил много сериозни инициативи в областта на енергетиката, включително френско-германски инициативи, които позволяват да се превърнем в шампиони и това точно отговаря на стратегията, която бихме предложили. Не разбрах къде беше въпросът в това, което казахте. Трябва да призная, че президента на Френска Ислямската република и неговото правителство наистина поддържат френско-германското сътрудничество. Поздравление за това. Е, Сега за НП господин Гюрк. Господин председател, уважаеми колеги, Европейската индустрия е от стратегическа важност за заедостта и растежа. През последната година ролята на нашия континент за световната економика намаля. Задачите на новото европейско ръководство ще бъдат точно в тази област. Да заздравят отново позицията на Европа в света и да върнат Европа на пътя към растежа. Финансовата криза и климатичната политика на Европейския съюз не взима под внимание реалностите в индустрията, което много ощетява стоманодобивната промишленост. Ето защо е необходимо климатичния пакет до 2030 година да се съобразява с технологичните ограничения и с начина по който действат световните ни конкуренти. Европейската индустрия плаща двойно и тройно по-скъпо за енергия в сравнение с конкурентите си страните членки трябва да направят стъпки и в тази посока. Господин Рангел също за НП. Благодаря, господин председателю. Първото, което искам да подчертая, според мен е и най-важното. Особено, що се отнася до проблемите, с които се занимава Европейския съвет. Става дума за банковия съюз. Банковият съюз е изключително важен. Трябва да бъдем гъвкави и отворени, говоря в случая за съвета. Само така позициите на парламента и комисията могат да бъдат подкрепени. Португалското правителство, заедно с премиера ни, работят постоянно в съвета, за да посочват колко е важен истинския банков съюз, а не някаква фрагментация на междуправителствен принцип. Най- Важните португалски министри подчертават постоянно значимостта на Банковия съюз, заедно с господин Штанмайер, който е германския министр. Това е изключително важно за Европа, за държави като Гърция, Португалия, Испания, Италия. Трябва да направим така, че фирмите в Северна Европа имат същите условия за финансиране като тези в Южна, че не може да бъдат наказвани фирмите само заради географското положение на държавата, в която се намират. Трябва да направим така, че една конкурентно способна фирма да може да получава кредити при същите условия, независимо къде се намира, дали е в Стокхолм, в Лисабон или къде другаде. Това беше моето послание. Благодаря. Dank u wel. Het is eh, goed dat Made in Europe, het in Europa produceren, nu Добре е, е емблемата, произведена в Европа, е, да получи приоритет, да бъде включена в дневния ред. Е, последните 20 години ние я познаваме в Европа, но не я познават и в Европейския съюз. Трябва да променим и това, че ние поставяме тази емблема върху продукти, произведени други, другаде трябва да се мисли е, за е, новото поколение фотоволтаични панели, например. Е, някои от тях се произвеждат наистина при нас, но те са много малко. Би трябвало ние да ги произвеждаме и да ги изнасяме. Би трябвало да си дадем сметка за това какви ресурси имаме и да променим това, което правим в областта на промишлеността. Мисля, че пътя, по който е поела комисията, е правилен. Аз смятам, че трябва да и гласуваме доверие. Ако не е, даваме необходимите гаранции, е, то предприятията, университетите е, няма да могат да променят поведението си, а от тази промяна на поведението зависи растежа и създаването на работните места. Благодаря, господин Ван Нистерой. Имаме много желащи да се изкажат спонтанните изказвания. Ще помоля всички да спазват времето. Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Председател на съвета много правилно обърна внимание на ситуацията в Украина, която и е нас ни безпокои. Е, аз е, ще направя няколко коментара по отношение на това къде се намира. Мисля, че никой в тази зала няма да каже, че всичко е наред Ситуацията не е такава, каквато искаме да бъдем, но трябва да признаем, че се е възстановила стабилност, че има растеж, макар че той е твърде скромен и трябва да го стимулирам. Искам да подкрепя господин Ван Нисторой и също да заявя, че смятам, че трябва да върнем производството в Европа, за да създадем устойчиви работни места хората в Северна Ирландия в Европа страдаха, нека да им върнем надеждата. Госпожа Каденбах. Уважаеми господин председател, господин комисар, господин председател на съвета. Днес казахте, че съвета ще се посвети на темата за конкурентна способността, енергетиката и климатичната политика и че тези три неща трябва да върват ръка за ръка. За разлика от господин Дол, аз съм убедена, че устойчивите, е, устойчивата амбициозна енергийна климатична а, политика а, няма да навредят на конкурентоспособността на Европа, а ще работят за селското стопанство, а, например. Само а, ако направим прелом а, в енергетиката, изпълним климатичните цели, ще успеем да създадем нови работни места. Да работим за бъдещето на Европа означава днешното поколение да изпълни своите амбиции без да застрашава следното. Ако не отговорим на потребностите на сегашното поколение, ако не инвестираме в социално развитие и работни места, ще навредим и на това поколение, и на следващото. Следващият оратор. Госпожа Билбао Барандика. Благодаря, господин председателю, господин министър. Искам да повторя това, което каза президента на моята страна на глобалния форум в Испания миналата седмица. Това бе казано пред европейски лидери. Той говореше за реалната економика, за разкриване на работни места и поемане на ангажименти това да се случи. Според мен същите тези ангажименти трябва да бъдат поети и по отношение на работните места, така както ги поехме по отношение на банките. Трябва да даваме кредити на предприемачите, защото решението е в пазара, в младите хора, в жените, онези, които са реални на пазара, а не финансовата спекулация. Необходим е социален растеж, не само економически. Извън Европа се работи при ужасяващи условия. Ние не можем да си го позволим. Знам, че председателят на комисията си тръгна, но се надявам той да чуе това послание, да го чуе и Европейския съвет, както и на това да бъде чуто в Нью Йорк на срещата на върха. Благодаря. Следващият оратор благодаря, господин председателю. Говорим за работни места. Европейските е, ръководители на предприятия смятат, че с задължителни цели до 2030 година е, ще се създадат 570 хиляди работни места до 2030 година. Е, можем ли да си позволим да се лишим от тези места? Господин Рен трябва да има задължителни цели цели в областта на енергетиката, за да създадем тези работни места. Господин председател, е, е, Европейският е, съвет ще се занимава с унези, които искат да възстановят Съветския съюз. Раздават се руски паспорти на, на граждани на Грузия, Молдова и така нататък. Какво трябва да направи за това съвета следващата седмица? Украина е една от най-корумпираните бивши съветски републики. Янукович е, е корумпиран, Тимошенко също се обогатил. Мисля, че трябва да се наложат строги изисквания към страната и да се сътрудничим с МВФ. Миналата година се каза, че Путин се грижи само за собствената си банкова сметка. За това трябва да замразим а, а, сметките на руските политика. Трябва да си променим енергийната политика. Твърде много зависим от руския газ. Господин Чип. Благодаря ви, председателю. Европейския съвет е направил правилния дневен ред. От една страна Украина, от друга страна енергетиката и климата. Тези въпроси вървят заедно. Сигурността на енергийните доставки сега може да бъде разглеждана в светлината на отношенията между Русия и Украина. Климатичната политика трябва да вземе предвид големите играчи. Европейският съюз не може да се справи с климатичните изменения сам. Енергийната политика трябва да бъде определена от държавите членки. Така ще се съживи европейската индустрия, ще се разкрият работните места, които искаме. Загубихме 5 милиона в резултат на кризата, 20 милиона европейци нямат работа. И мисля, че това трябва да бъде обсъждано на съвета. Благодаря. Az európai polgárokat a munkanélküliség érdekli, nem a tanács köldöknéző vitája интересувани е въпроса за безработицата, защото от него се интересуват европейските граждани, а не това, което Европейския съвет има да каже за себе си. Много важна за страните членки е свързаността между руските мрежи. Това ще стане особено важно, ако спрат доставките на газ от Русия. Ми, обмислят ли комисията и съвета альтернативни доставки? Трябва да бъдем много внимателни, да реагираме много внимателно на напрежението в Украина, понеже положението е нестабилно задълбочаването на кризата между Европейския съюз и Русия би застрашило крехкото развитие на економиката. Трябва да бъдем наистина много внимателни. Благодаря, господин Табаче. Господин Вайгъл. Е, аз мислим да бо Европ... Благодаря, господин председател. Мисля, че събитията в Украина и някои други замразени конфликти в Крим и другаде ще означават, че скоро ще се открие е, нова критична зона. Европейският съвет е, трябва да прецени какво да се прави с общата външна политика на Европейския съюз. Може ли тя да бъде заместена с случайни инцидентни пътувания на е, отделни министри е, до Киев? и а, е, до а, такива а, скандали с катастрофални последици, като телефонния а, разговор между естонския министр и Лейди Аштън. А, реакцията на нашите постъпки не трае дори 24 часа. Мисля, че трябва Европейският съюз да покаже на какво е способен чрез решаване на замразените конфликти, а не чрез създаване на нови конфликти. Ние е, имаме външна политика и държавните и е, правителствени ръководители трябва ясно да я отчертаят. Благодаря. И последният оратор – е госпожа Ана Гомеш. Господин председателю, как може да има една истинска индустриална търговска политика и защо политика за конкурентоспособността, ако съветът и комисията продължават да пренебрегват това надаване за намаляване на цените, що се отнася до все по-низките данъци в отделните държави членки, както и скандала с неплащането на данъци. Сената на САЩ съвсем наскоро излезе с един доклад, проведаха се изслушвания, който показва, че шве... извинете, швейцарските банки се занимават с данъчни измами за американски данакоплаци. Същото се отнася и за нашите данакоплаци. Искат се високи данъци от средната класа, от бедните, а супербогатите и богатите се възползват от тази система, която е недопустима и не трябва да продължава. Какво правят съвета и комисията, за да се прекрати това? Благодаря. Благодаря, Ана, с това изказване приключихме спонтанните изказвания. Сега ще дам думата на господин Оли Рен, който да реагира от името на комисията на това, което се каза. Thank you, thank you, Mr. President. Uh, honorable members. Господин председател, уважаеми членове, искам първо да благодаря за сериозния и съдържателен дебат за предстоящия съвет. Искам да се спра. Аз също бих искал да мога да вдигна синя карта и да възразя на някои неща, които се казаха например на господин Фараш. Спомняте се, че по време на миналото пленарно заседание обсъждахме европейския семестър. Европейската економика се възстановява, това сочат статистическите резултати. Миналата седмица публикувахме нашия анализ е, и нашите изводи е, за економиката в 17 държави. Нашия анализ показва, че страните членки е, напредват е, и се справят с предизвикателствата, но е, постигнатия напредък е нестабилен и е все още има проблеми, например по отношение на безработицата, която е висока в страните членки. Очакваме е, е, отговор от страните членки и очакваме от тях партньорство е, за засилване на економическото развитие и създаване на работни места. Е, основното послание към държавите от еврозоната на комисията беше следното. Има нужда в страни като Италия и Франция да се засили работата за по-голяма конкурентоспособност на економиката и повече работени места С тази допълнителна а, економическа стратегия страните членки могат а, да а, подобрят положението, да създадат работни места и растеж, нещо от което се нуждаем в а, Европа. Продължаваме курса на а, реформи. И това се отнася не само до реформите в областта на економиката, а също така и до онзи широк, онзи широк спектър от реформи, които трябва да възстановят конкурентоспособността на европейската економика. Това включва и борба с избягването на данъците, въпрос, който беше засегнат от много оратори, последно от госпожа Гомес. И това е важно не само за ефективността и заради увеличаването на приходите, а и заради това хората да видят, че има солидарност в обществото. Очаквам с е, голямо нетърпение е, е, предстоящата работа с моя колега Жан-Клод Юнкер в борбата за, с данъчното избягване и борбата с данъчните измами. Господин председател, уважаеми депутати, Комисията приветства това, че съвета ще се съсредоточи върху конкурентоспособността, климатичната и енергийна политика. Европейски съюз е световен лидер в борбата с е, измененията на климата. Е, много внимателно изслушах това, което каза госпожа Хармас. Хармс е, и трябва да кажа, че зелените правят лоша услуга на Европа, като подценяват нашата водеща роля нашия значителен принос в борбата с измененията на климата. Това се, е, тази роля на Европа се е, признава от Алгор Банкимун и други водещи е, световни личности. Алгор и Бан Кимун, е, както и други световни лидери, признават постиженията на Европа и водещата роля на Европа в борбата с измененията на климата. Зеленият растеж трябва да се превърне в конкурентно предимство на Европа. Обеден съм, че Европа трябва да бъде голяма в големите неща и да бъде малка в малките неща, което е, се отнася и за климатичната и енергийна политика, както и за индустрията. Европа трябва да си постави цели, да създаде правила, но да остави страните членки да решат а, по какъв начин ще прилагат тези правила, да ги остави да решат къде са техните силни страни, да решат по какъв начин ще работи тяхната економика и техния пазар. Нашият анализ показва, че най-ефективният начин да постигнем амбициозните си цели е да имаме един европейска цел за намаляване на емисиите от паргон, парниковите е, газове, което да не засяга схемата за търгови с е, емисии. По, по този начин ще насърчим възстановяването на економиката на Европа и излизането от кризата. Господин председател, уважаеми депутати, ще завърша с следното. След този ключов дебат предстои дебат за Украина. Подчертавам, че Европа ще подкрепи правото на украинските граждани да сами да вземат решение за своята европейска ориентация, ще помогнем на Украина да стабилизира ситуацията в страната, ще и помогнем да възстанови развитието на своята економика. Миналата седмица изпратихме мисия за установяване на фактите в Украина. Целта на тази мисия беше да установи какви са финансовите нужди на страната. Възоснова на резултатите на тази мисия сме установили контакт с МВФ и следим ситуацията в Киев. Европейския съвет миналата седмица прием многогодишен пакет за финансова подкрепа на Украина. и много скоро могат да бъдат отпуснати средства под формата на заем за Украина. Един милиард евро може да бъде отпуснат спешно в рамките на програма на МВФ. И това ще бъде а, е, нашият принос към една по-устойчива економика на Украина а, е, и към повече благоденствие за обикновения украински граждани. Е, всички ние виждаме, че ситуацията в е, Украина изисква спешни мерки и бързо приемане на пакета от мерки. Е, разчитам на подкрепата на парламента. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на министър Куркула, с който ще се изкаже от името на съвета. Благодаря, господин председателю, почитаеми евродепутати, благодаря за така интересните разисквания. Чухме широк спектър от изказвания по различните теми. Всички те бяха свързани помежду си и са все теми, включени в дневния ред на Европейския съвет идната седмица. Както казах, всички тези въпроси са неразделно свързани. Ние се притесняваме за ставащото в Украина, но можем да противодействаме само координирано. И това, което правим, не може да бъде изцяло отделено от ставащото в економическата и социалната сфера в Европейския съюз. Някои от вас акцентираха върху социалните аспекти. Съгласен съм с вас, че това е жизнено важна част на Европейския съюз. Той се гради върху понятието социална пазарна економика. Ако се проявяват някакви неравновесия, дисбаланс между пазарния и социалния елемент, това се дължи на факта, че социалната политика до голяма степен все още е в ръцете на държавите членки. Те се координират, обменят опит, но отговорността за ставащото е преди всичко на национално ниво. Економическото възстановяване в Европа е на лице, но остава крехко. Следователно, трябва да продължим много сериозно да се отнасяме към процеса на европейското 6-месечие. Това е само едно от многото средства, с които разполагаме, но то е много важна част от общо европейската стратегия за устойчив растеж и създаване на работни места. Както бе казано от много от членовете на парламента, напредък има в областта на економическото управление. Много важни финансови регламенти бяха приети и съответно споменати. Пакта за стабилност и растеж, много важните мерки предприяти от Европейската централна банка, Банковият съюз, разбира се, е от жизнено важно значение. И нашата амбиция, като гръцко председателство, е единият механизъм за преструктуриране на банките да бъде прият по време на мандата на настоящия парламент. В 3 часа ще бъде проведена тук в Страсбург много важна тристранна среща с финансовия министр на Гърция и председателя на Еврогрупата. Нашето председателство получи нов мандат и се надяваме, че то и ще се превърне в солидна основа за компромис – противен случай е, би трябвало да се обърнем отново към своите правителства и да поискаме по-гъвкав мандат. В заключение ще кажа, че от тук ще е, зависи доверието към Европейския съюз като цяло. Благодаря ви. Благодаря, господин Куркулас. тези думи на съвета приключихме разискванията по първата точка от днешния дневен ред. Следващата точка е ни повече, ни по-малко изявления на съвета и комисията за това, което сме нарекли